Е, той ще се радва на пълния, в пълен размер на правата си на депутат. Сега подписване на а, законодателните актове, прияти по обикновената законодателна процедура. В, в в среда ще подпишат пет такива акта, съгласно нашия парлам, а, правилник. А, получил а, е, информация от групата на зелените. И а, господ, че господин Филип Ламберт замества Ева Жули в комисията по а, парични а, и економически въпроси. Има ли някой, който възразява? Ако няма възражение, а, това е одобрено. Сега промени в а, дневния ред дами и господа. Първо за понеделник. Групата на социалистите помоли за кратко представяне на доклада на госпожа Гало за правата на интелектуална собственост да бъде свалено от дневния ред. Господин Шулц ще направи предложението. Благодаря, господин председател. Нашата политическа група още в миналата седмица по време на председателския съвет подчерта, че докладът на госпожа Гало е един доста спорен инициативен доклад. Що се отнася до по-нататъчни стъпки по отношение на този доклад,